Добър ден. Въпреки, че не всички са тук, искам да започна. Поздравявам колегите, поздравявам и експертите за втората част на следобеда. Искам да започна с първата част от, днев... първата част от дневния ред. Приветствам Ричард Дохарти и госпожа Аксел Дево от Deloitte Consulting, от дружество, консултантското дружество. ние помолихме за едно изследване, свързано с по-нататъчното развитие на диалога между университетите и бизнеса. И това е изследването, което ще ни бъде представено днес. Това изследване ще ни представи един преглед на съобщението на, на комисията, озаглавено ново партньорство за сътрудничество между университетите, бизнеса и съответните свързани а, с политиките документи. Съобщение излязло през 2009 година. Опитът, който се прави е да се идентифицира къде а, от наша страна евентуално ще бъде необходим допълнителен импут за този диалог. Госпожа Дево ще направи сега презентация и ще използва PowerPoint. И а, пред всички вас имате изследването, но ще ви помоля преди да го прочетете, да се слушате, да ги погледнете, защото когато човек има възможност да влезе в пряк с контакт с хората, винаги е по-добре. Госпожа Дево, имате 10 минути и не повече. Заповядайте. Uh, Госпожо председател, членове на парламента, дами и господа, първо искам да ви благодаря за поканата. Благодаря ви за поканата в, за този диалог между университета и бизнеса и да ви запозная с нашето изследване. То е изготвено от Диалойц, но нямаше да бъде възможно без участието на основните партньори в диалога, включително Европейската комисия. Бих искала да започна с контекста и предизвикателствата на този диалог, за да ви запознаем запозная с значението на диалога, за да разберете колко е важно институциите да работят съвместно. Сега, защо трябва да има диалог между университета и предприятията и бизнеса? Защото конкуренцията нараства във всички отрасли, включително когато Европейския съюз и останалията част от света страдат от економическата криза и е, трябва е, изпреварващо е, да се справят с някои предизвикателства. Заради това трябва да се увеличат уменията на хората съобразно потребностите на настоящия пазар. И заради това трябва да има добро съчетаване и академичната и общност и бизнеса да работят съвместно. Това е и целта на диалога. Е, мисля, че не е лека задачата, е, предвид е, разнообразието на академичната среда в Европа, както и на бизнеса. Първо има разнообразие в, учеб... в висшите учебни заведения, много често се говори за университетите, но не и за инженерните училища, а също така и е, висши училища за професионални умения. Е, трябва е, те да бъдат включени също в дискусията защото много често те захранват економиката на местно ниво. И накрая има разнообразие в е, формата на сътрудничеството. Има различни форми на преподаване, различни форми на е, научно-изследователска работа. Значението на диалога беше подчертано в е, съобщението от 2006 година за модернизирането на университетите. Целта е да се определят е, полета за действие в висшето образование, които могат е, да бъдат използвани за да се върви напред. Съобразно това комуникет, това съобщение, Комисията предприе дейности за улесняване на сътрудничество между университетите и частния сектор. Първият започна 2008 година, втория е февруари 2009 година. В комуникета от 2009 година бяха е, отчетени основните постижения, а също така и какви действия да бъдат предприяти за в бъдеще. Е, форума е, преди е, самото комюнике беше по инициатива на комисията и беше подкрепен от основни партньори. Това беше необходимо, за да се почне процеса. Обаче диалогът е непостоянен, ако единствен инициатор е комисията. Необходима е подкрепата на държавите членки и много по-активно участие на всички партньори с от ключово значение за значението на диалога. Трябва да е, има съответно е, така внимание за отдалните дейности по диалога, а именно координиране, е, насърчаване, трябва да се проследи дейността, да се отчита и изобщо комисията да отчита подкрепата от държавите членки. Трябва да има мрежа за споделяне на най-добрата практика на национално, регионално и местно ниво. Трябва да се организират и е, така различни прояви за привличане вниманието на обществеността на всички нива. Трябва партньорите от всички нива да участват и за е, целта трябва те да виждат добавената стойност на този диалога. Е, бяха организирани дискусии около 6 приоритета, определене на целите, е, предприятия, висшебни заведения и хората. И е, цялата економика може да е, така се възползва от такъв диалог. Е, е, и особено от предаването на знания хората, особено тези, които търсят работа, ще се възползват, е, ако имат достъп до учебни програми, е, онлайн информация за пазара, също така и постоянно обучение. Тези, които искат да следват бизнес, могат да придобият и умения за предприемачество. Колкото до университетите, сътрудничеството с е, предприятията ще им даде възможност да по-добре да изпълнят задачите си. Е, примерно управление на университетите, е, за да може да има по-добра среда, за да се подобри сътрудничеството. Е, е, висшите учебни заведения, предприятията и е, хората са включени в различни инициативи. Инициативи, които виждате на този диапозитив, те са организирани от Генерална дирекция култура, научни изследвания, а също така и от промишлени предприятия. Частният сектор също е привлечен. И е, вертикалното измерение се вижда извън комисията. Например, тук в парламента ние сме гости на комисията за култура и образование, е, но е, комисията за научни изследвания също е, даде своето становище. Това също говори за значението на темата. Току-що споменахме основните теми на диалога. Виж учебни заведения, институции, предприятия и хората, но диалога не се свежда само до тях е, той трябва да изиграе е, основна роля между посредниците. Ние сме направили списък на партньори, които са особено активни в диалога и това е важно за рамката на нашия диалог. Е, сега, каква роля ще изиграят тези партньори? Е, те трябва да участват е, като посредници между висшите учебни заведения и предприятията и по-специално трябва да допринесат за ефективното разпространение на добрите практики, за примери за добри практики, а също така като подкрепят организации, които искат да започнат сътрудничество. Тези отрасли също играят важна роля. Да не забравяме ролята на висшите учебни заведения и предприятията на местно ниво. И в заключение бих искала да обобщя основните препоръки от нашето изследване. Е, фокусиране върху стратегически е, е, ниво на диалога. На стратегическото ниво виждаме, че диалога не се свежда само до действията на съответната генерална дирекция на комисията или комисия култура в парламента, всички основни служби са включени, всички измерения на диалога са взети под внимание и на най-високо политическо ниво трябва да е, бъдат обект на внимание. А на оперативно ниво е, е много важно да се търсят партньори в диалога, всички те да участват активно, особено на местно ниво. Второ, откритост към примери е, за добри практики отвъд Европа, например от Съединените щати. И накрая комисията трябва да направи усилия за насърчаване на диалог и по-активно участие в него. Благодаря. Благодаря на госпожа Дево. Показахте ни днес как трябва да изглежда диалога и с кого трябва да го водим, какви са възможностите пред този диалог и какви възможности предоставя Европейския съюз, особено като се има предвид различните програми, например програмата за обучение през целия живот и други. За всички нас това е много важно. Определено не сме напреднали кой знае колко в тази област. Горе-долу знаем какъв ще е пътя пред нас – но сега трябва да проучим съдържанието на този път. Така че благодаря ви за това, че ни представихте общата картина. И ако комисията иска думата, давам и думата. Госпожа Бернардо Декирес. Госпожо? Съвсем накратко. Вие какво мислите по казаното? señora presidenta. Desde luego que está totalmente en línea. Благодаря, госпожо председател. Да, това съвпада с идеите на комисията. Отбелязвам си това, което каза госпожа Дево в началото, че имаме нужда от подкрепата на държавите членки. Така е, беше казано и в нашето комюнике. Трябва да имаме диалог, всички трябва да участват, така че а, също така ще отговоря и на доклада на господин Шмидт. Как да участваме? Знам, че вие всички сте много активни, много ангажирани в новите пътища. Няма сега да правя допълнителни предложения. И а, може би виждате тук проучването е определено добро и а, се разглежда също и добрите практики. Ще направим едно паралелно четене на трите текста. Това, разбира се, ще обогати още повече нашият анализ. И лично аз благодаря на засвършената работа. Госпожа Бернардо Дегерос не беше нашия докладчик. Не... Докладчикът по-късно ще се изкаже. Благодаря ви много. Благодаря и аз си мисля, че сме на прав път. След като решихме да дискутираме интензивно по този въпрос, Както вече чухме, това е въпрос не само на Комисията по култура, но и на Комисията ИТРЕ, Комисията по енергетика. Господин Пал Шмидт е тук, докладчик от нашата комисия, госпожа Риера Мадорел от Комисията по енергетика. Ще чуем и двамата сега. Те а, е, ще ни представят днес своята представа, своята проектопозиция по това, което комисията ни предлага и двамата. След това ще имаме кратка дискусия и след това ще имаме възможност в рамките на едно изслушване по тази тема да съберем допълнителни така, данни и прозрения. Първо давам думата на колегата Карл Шмидт, за да ни представи своите представи по темата. Заповядай. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми възможност да участвам в това изслушване и да докладвам по въпросите. Образованието в Европа е в процес на фундаментални промени. Ние се опитваме да адаптираме университетите към променищия се социално-економически контекст и да, така че те да обслужват по-добре гражданите на Европа Аз лично а, съм доволен от постигнато до тук, но мисля, че трябва да направим още много за а, програмата до 2020 за обучение. Без подобни бен напредък не можем въобще да говорим за економически напредък. Има цели, които са набелязани, и които все още са валидни, разбира се. Но аз искам да се спра най-вече на отношението тук между висше образование и економика. Не бива да забравяме, че университетите в Европа трябва да са отворени и да осъществяват трансфера към работата, към работния живот. Ние трябва да адаптираме университетите и те трябва да поемат лидерската роля – ние насърчаваме този процес. Ние сме двигателя на този процес и миналата година комисията направи няколко важни стъпки в тази насока. Стъпки, които имат за цел да координират по-добре работата. И също така е и политиките по обучение в държавите членки. Миналата година ние публикувахме три доклада и, обе... и бяхме организирали едно изслушване по въпроса на обучението. Това е едва първият етап от нашата дейност. Съсредоточихме се върху бизнес и висше образование. Тази тема е много актуална, защото точно тогава се сблъскахме с най-голямата криза, която познаваме в економически план след Втората световна война. И имахме нужда от всичко възможно, за да възстановим економиката и да създадем нови работни места. Хората биха искали да имат по-добър шанс за реализация в работния пазар. Това е желанието най-вече на младите дипломирани – комисарят тогава каза, че в някои държави членки 50 до 80 дори процента от младите дипломирани във висшето образование не успяват да си намерят работа. Това е един от големите проблеми на пазара на заедостта. Тук можем да се зададем въпрос. Къде е проблема? В качеството на висшето образование – в репутацията на висшето учебно заведение или просто частният сектор имат различни очаквания от новодипломираните. Мисля, че трябва да се сръточим върху сътрудничество с а, а, висшето образование. За сега бизнесът а, привилегирава само някои сектори, например а, бизнес, а, примерно докторските, докторантските програми и... Но и а, бизнесът, и университетите трябва да разберат, че тази връзка трябва да бъде разширена, че много други специалности трябва да бъдат включени, че трябва да има практически обучения. И те да бъдат организирани също така, защо не и от компаниите. Когато писах доклада, се консултирах с представители и на двете страни. И ми се струва, че и двете страни са съгласни, че има нужда да се подсили а, връзката между компаниите и университетските среди. Сега, като че ли университетите са херметически запечатани спрямо околния свят – а компаниите от своя страна се, се развиват както могат. А двете институции трябва всъщност да разчитат една на друга, защото университетите са тези, които ще изградят бъдещите ресурси за компаниите. И от друга страна, предприемачите биха спечелили, ако вземат млади, добре образовани, квалифицирани хора. И университетите трябва да направят всичко възможно да, да обучат тия хора. А нашата роля е да подсилим връзката между двете страни. Госпожо председател, дами и господа, в моя доклад се опитвам да подкрепя усилията, осъществени от комисията, защото считам, че е в интерес и на компаниите, и на университетите да се подобри сътрудничеството. добре ще бъде университетите да. Ам, в университетите се дипломират млади и високо квалифицирани хора. И по програмата за до 2020 година определено ще имаме нужда от такова силно сътрудничество между бизнеса и университетите. Искам също така да кажа, че Европа в това отношение изостава от Съединените щати, особено що се отнася до, институ... до инвестициите си. Споменах няколко области на сътрудничество, примерно обучението през целия живот. То трябва да бъде още подсилено. Трябва да се осигури допълнително обучение, преквалифициране и така нататък. Институциите трябва да си сътрудничат, за да запълнят нуждите на пазара – и също така да предоставят по-широк достъп до висше образование. Трябва да се занимават и с по-възрастни хора, които искат да се квалифицират и да получат висше образование. Нека да не забравяме, че в Европа имаме демографски проблем. А, също така, трябва да има едно следене все пак на развитието на дипломираните по време на тяхната кариера. Тоест да има една обратна връзка към университетите, така че те да се адаптират по-добре към а, пазара на труда. И мобилността всъщност е крайъгълният камък на образователната политика в Европейския съюз. Тук, когато кажем мобилност, веднага се разбира програмите за обмен на студенти между различните европейски страни. Но не бива да се ограничаваме до там. Трябва да има също така и мобилност между представители на бизнеса. Тук не става въпрос толкова за инвестиране на средства, колкото по-добре за една добра организация, добра координация. Понякога трябва да можем да включим в тези програми трети страни – защото те биха могли да ни помогнат, прилагайки други методи. Или пък ние да обучаваме техни експерти тук, защото веднъж върнали се обратно, техните експерти всъщност ще помогнат на развиването на връзките на Европейския съюз. Тази идея беше също широко подкрепена. И подобно сътрудничество се изразява и в системата на стъжанти. Знаеме, че има програми като Ерасмус, като Леонардо и други. Това е първи опит, така да се каже, за студентите да могат те да разберат как протичат нещата на пазара на труда и съответно да получат допълнителна мотивация. Те също така може да получат допълнителни компетенции а, такъв е случай с младите бизнесмени, които евентуално пък ще ги използват, за да подобрят бизнеса си. Разбира се, също трябва да се възползваме от добрите практики, които съществуват вече. И да се базираме на натрупаното познание, което по своя страна пък да е достъпно за всички. Например, по интернет, в един интернет сайт и други. Госпожо председател, разбирам, че тези идеи означават да се създаде едва ли на един перфектен, идеален свят, в който студентите се движат свободно, в която им се оказва всякаква помощ. Нещата на практика са по-сложни. И а, това означава също така повече страни от наша страна, инвестиране на, на средства – и също така хармонизиране, примерно, на университетските степени в Европа. Опитах се да направя всички тези предложения и да ги включа в текста. Разчитам, че дискусията сега ще допринесе за изясняването на текста. Благодаря. Dank, Пал. Благодаря, Пао. Искам да помоля госпожа Мадорел да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо Пак. Първо бих искала да ви кажа, че за мен е удоволствие да участвам в това изслушване на Комисията по култура във връзка с тема от голямо значение, както самата вие казахте. Това е важна тема за Комисията ИТРЕ. Днес преди обяд ние гласувахме е, в нашата комисия по а, е, моя доклад. Действително комисията ИТРЕ не е водеща е, в областта на висшето образование, но тя е водеща в областта на изследванията. И около 60% от изследванията в Европейския съюз се извършват в университетите. Нашата комисия отговаря така, или в нейните компетенции са въпроси свързани с научно-развойната дейност и ние имаме право на а, глас а, по отношение на темата подобряване на диалога между обществото и университетските среди. И голяма част от тези въпроси е свързана с изследванията на бинома. Възоснова на това бе възможно да се проучи диалога както от страна на университетите, така и от страна на частния бизнес. В изложенията ми аз съм споделила някои идеи, представени от името на комисията ИТРЕ. Много от тези идеи вече бяха споделени в някаква степен от изказалите се преди мен. Всъщност мога да кажа, че аз буквално съм съгласна с всичко, което вече бе казано. Може би е добре да споделя някои аспекти, които до този момент не бяха споделени. Първата идея, която бих желала да представя, е, че е много важно този диалог между университетите и бизнеса да върви а, е, наистина двупосочно, защото от една страна имаме предлагане, от другата страна имаме търсене. Какво означава това? Този диалог не бива да служи само за това в а, е, университетите да прониква предприемачески дух, но и обратното ние трябва да, а, е, да се опитаме да прокараме идеята за по-силно научно ориентиран бизнес. Що се отнася до търсенето, и ние често сме казвали това, университетите първо трябва да поставят правилна диагноза по отношение на силните им страни в областта на обучението и изследването, и след това трябва да видим как тези силни страни, които университетите имат, могат да бъдат свързани и отнесени към потребностите на бизнеса. Мисля, че една добра основа, и това е в сила, например, за трансфера на технологии, една важна предпоставка е университетите да предоставят добре образовани и квалифицирани специалисти, които са в състояние чрез знанията си да се справят с почти всеки проблем. Ние мислим, че от страната на търсенето предприятията трябва да подобрят своята способност за абсорбиране, т.е. да подобрят своя капацитет да приемат, да възприемат научността, която се създава в университетите. Те, например, активно трябва да се включват в докторатите. Освен това, те трябва да участват по-активно в процеса на наемане на научни работници на договор. Вече бяха направени а, първи а, стъпки за насърчаване на а, взаимоотношенията в двете а, посоки. А, например, в последно време се утвърдиха в практиката технически платформи за събиране на участващите партньори. Бяха а, отправени а, импулси, например, чрез седмата рамкова програма за научни изследвания. А, и а, когато съответните технически платформи са озряли до необходимата степен, те биха могли да се отворят за а, така публично-частни партньорства, като ЕТС, например, което според нас е много а, интересен модел. Освен това, важни са и други а, типове форми на публично-частно партньорство. И бихме искали да обърнем внимание на това колко голяма е ролята на Европейския институт за технологии и иновации. Това е институт, който е много добре познат на нашата комисия. Комисарят по образование и обучение отговаря за този институт. Това, което на нас много ни допада в ИТРЕ е, че компетентните лица понякога участват в заседания на нашите комисии и взаимоотношенията, по този начин взаимоотношенията и контактите са много добри. Ние всички сме на, на едно мнение, че трябва да бъде намерена подходяща форма на партньорство за насърчаване на този диалог. И още един въпрос, който се поставя в нашата комисия е дали тези партньорства не следва да се структурират по-силно. В съобщението на комисията се говори за структурирани форми. В нашата комисия това е противоречива и спорна точка. Най-различни анализи а, бяха провеждани от а, експертите, от които проистича, че най-конструктивната форма на сътрудничество се осъществява на лично равнище, чрез публикации, чрез участие в конференции, в семинари, чрез предоставяне на услуги, чрез е, договори за изследвания, съответни научно-изследователски проекти. Тоест, неструктурни канали или неструктурните канали понякога могат да са много по-гъвкави и ефективни, отколкото структурираните канали, които често са много консервативни и е, не позволяват никаква гъвкавост. Така, например, не бива да се допуска университетите да предоставят само иновативни услуги а, в ущърп на другите им основни задачи, като обучение и научни изследвания. Тоест, чрез свръхструктуриране на взаимоотношенията, съществуващите проблеми няма да бъдат разрешени и това е нещо, което ние не бихме искали да допуснем. Важна е също така важната роля на мобилността на студентите. Мобилност на студентите, но и на научните работници. Когато говорим за а, мобилност на студентите и а, преподавателите, занимаващи се с изследвания, ние говорим и за мобилност между държавите. Когато говорим за мобилност, обаче ние разбираме също мобилност между представители на бизнеса и между научно-изследователските центрове. Затова смятаме, че комисията и държавите членки трябва да преразгледат правната рамка, финансовата рамка, за да премахнат бариерите за тази мобилност. Тоест, веднъж за винаги трябва да се разработи една рамка, която наистина да създаде единен пазар за европейски изследвания, единен пазар за интелектуалната собственост. От друга страна, това, което е важно е да се създадат стимули за бизнеса, така че да бъдат премахнати бариерите, които препятстват ем, развитието, контактите. Трябва да бъдат създадени стимули, така че предприятията да се чувстват насърчени, да се ангажират повече в научно-изследователската област, а на университетите да бъде гарантирана определена финансова рамка. Що се отнася до финансирането, аз бих искала не само да подчертая ролята на правителствените а, органи и ролята на малките и средни предприятия най-вече, но и ролята на финансовата система. И в заключение, на четвърто място, бих искала още веднъж да подчертая, че Европейския форум за диалог между висшите учебни заведения и бизнеса, който съществува вече от 3 години, според нас е много добър инструмент за взаимното свързване и най-вече за укрепването на а, връзката между университетите и бизнеса и едно а, разширяване на тази инициатива е от изключително важно значение, за да се укрепи триъгълника на знанието. Това ще бъде както от полза за университетите, така и за бизнеса. По този начин ще се подобри мрежата, ще се подобри конкурентоспособността на нашите предприятия. Това, което е важно, както каза и първият оратор днес, е, че тази система функционира на регионално равнище и е, тази система най-вече да бъде разширена до това равнище и до националното равнище и университетите. В рамките на този диалог става дума не само за това, да се идентифицират най-добрите практики на сътрудничество, както това бе казано вече, а става дума за това също така да се включат най-добрите политици и най-добрите инструменти на регионално, национално, общностно равнище, за да може да се констатира каква е допълнителната полза от научен трансфер между университетите и бизнеса. И още веднъж в заключение – Университетите реагират положително на съществуващите стимули и те наистина проявяват желание за разработване на съответни политики в посочената област. В документа на комисията се посочват много важни елементи в тази посока, както споменаха и колегите. Скъпи колеги, сега е подходящият момент за така, даване на силен импулс на сътрудничеството между бизнеса и университетите. Точно след завършване на висшето, на висшето си образование студентите имат трудност да намерят работни места. От друга страна, предприятията се намират под силен конкурентен натиск. И именно тогава сътрудничеството между университетите и бизнеса а, в такива а, констелации показва своята важна роля. Именно за това бих желала да подчертая колко важен и своевременен е този дебат. Благодаря, сеньора Мадурел. Е, двете изказвания не си противоречат, напротив, те се допълват взаимно и това показва, че бизнесът и висшите учебни заведения не са взаимоизключващи се понятия и двете неща са в интерес на студентите. Мисля, че ние сме на прав път и Европейският съюз всъщност предлага само една платформа, бих казала едно скеле, в рамките на което националните, регионалните, общностните звена могат да се включат и се надявам те така да откликнат на този шанс и аз съм много благодарна на комисията, че тя прави това предложение. Ако за, госпожа Бернан, Берналдо Кверос би желала да каже нещо по тези две изказвания, може да направи това сега. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ponente en español, ponente también significa todo aquel que lee un texto y se expresa. Да, е, мисля, че е, всъщност е, докладчика не е само докладчик, той е и изказващ се. даже по-скоро за госпожа Мадорел. трябваше да кажа, че тя е оратор, тя не е само докладчик. А господин Пал Смит също ще ни запознае с своето изследване, което върви по посока на документа на комисията. Ние сме съгласни и с е, поставянето от него диагноза. Ясно е, че трябва да има е, някакво равновесие между е, познания и умения. Трябва да внимаваме какви са потребностите на пазара в края на крещата обаче трябва да се търси гражданина и трябва университетите да се откриват в много по-голяма степен към обществото и по този начин ще генерират економически растеж. Именно поради това е, комисията работи е, по няколко въпроса едновременно първо е, да помислим върху нови теми, е, по които не сме мислили до сега, например малки и средни предприятия, регионално сътрудничество, развойна дейност, а също така може би и сътрудничество между университети и предприятия в областта на обществените науки. Ние работим по това, по всичко това. Вие знаете, че всички е, тематични форуми или всички дискусии в пленарна зала могат да бъдат прочетени в е, интернет сайтовете на Европейския парламент. В момента ние разработваме две теми. Първо, е, добрите практики Целта е да открием 30 добри практики в Европейския съюз, а освен това и така наречената е, виртуална платформа. Ние е, се стремим да установим доколко може да оцелее тя, доколко е осъществима и как може е, да се приложи на практика, т.е. да се срещат заинтересованите лица без да се виждат физически. И така, е, връщам се на една-две точки, е, които е, бяха засегнати от автора на доклада за становище. Господин Смит настоява върху необходимостта за опикаляне на препятствията пред мобилността. Ние смятаме, че обществените власти трябва също да бъдат привлечени. Е, трябва да има диалог с е, правителствата, както и с местните органи за управление. Трябва да има по-големи предприятия е, за стажове в предприятията и да не се ограничаваме само с чудесната работа на Ерасмус. Трябва да се отиде обаче още по-далеч. Накрая, както знаете, от известно време насам е, е, в, е, специално по тази тема. Ние участваме в анализа на партньорството и предприятията между съседни страни. Първия форум се проведе тук в Европейския парламент през декември 2009 година. Така че е, това е друго проучване на добри практики, което тече успоредно с нашето. Е, и е, надяваме се да постигнем положителни резултати. Благодаря ви много. Вашият ангажимент ни дава нови импулси. Благодаря ви. Сега преминаваме към темата на следобеда. Темата свързана, която надхвърля бизнеса и университетите темата е предизвикателствата пред европейските университети, т.е. предизвикателствата и отговорите. Затова казвам, че темата надхвърля тесните взаимоотношения на университетите и бизнеса, но тя ги включва. В... Радвам се, че имам възможност, имахме възможност да подканим а, нашите гости днес. А, заместник ректора на Констанца, на Морския университет Констанца в Румъния. Добре дошъл. Професор Робърт Габриел, ректор на университета Печ в Унгария. Освен това, Флориан Кайзер, това е говорител на студентите, на студенти от Германия, професор Робърт Нюби, който е заместник ректор на университета Ливърпул, Великобритания, госпожа Хелен Кларк от така като говорител на комисията по въпросите за ученето през целия живот и а, имаме и представител на съвета също така. Бих предложила следното за по-добра организация на изслушването. Всеки от експертите ще има 10 минути време за а, презентация. Не повече, моля. След това ще има време за въпроси и отговори, общо 40 минути. И ще помоля колегите да не а, се впускат да правят паралелни реферати, а да бъдат кратки, ясни, концентрирани върху конкретен въпрос, така че колкото се може повече членове на парламента да се изкажат и след това ще дам думата и на комисията и на представителя на съвета. Раздали сме ви един материал, който със сигурност ще бъде от интерес за вас. Става дума за становище на Европейския економически и социален комитет по темата, за, по темата Университети за Европа. Докладчикът Ван Ирсел е сред нас. мисля, че е хубаво така, да се насладите на този материал, защото наистина а, той е изготвен много добре. И един технически коментар искам да направя. Това заседание се излъчва. Затова ще помоля всеки, който говори, да си натиска микрофона, но когато спре да говори, да не забравя да го изключи. Това е важно. И сега ви моля за извинение. Ще дам а, думата на колегата Сони. Налага се той да ме замества, защото имам посетителска група от ученици от моя избирателен кръг, така че ще трябва да отида при тях и след час ще се върна. Моля господин Сони да вземете, а, да поемете ръководството. Arvoisa esitelmöitsijä, hyvä valiokunta, lähdetään eteenpäin ja tohtori Doina И така, нека да продължим и да дадем думата на госпожа Дойна Кап. Уважаеми колеги, дами и господа, въпреки една така привидна инерция, университетите успяха да запазят а, своята независимост, но напоследък, в смисъл през последните векове, тя беше, тази независимост беше силно намалена. Университета през изминалите години се превърна в централна единица на обществото и неговите структури бяха променени. Това е нещо, което се дължи на много фактори, определящи политиката на университетите и желанията на студентите и желанието им за адаптация в професионалната среда. Всъщност, познатите модели на университетско образование се оказаха застрашени, неадаптирани и трябваше всичко да се промени. Било то модулите, програмите, управлението дори на университетите, за да може университета да се превърне в функционираща институция за многообразна и хетерогенна публика. Университета не може да бъде отделен от околната си среда, не може да бъде разглеждан като затворено пространство. Предизвикателството пред университетите в 21 век е търсенето и намирането на финансови решения за подкрепенето на а, много комплексна университетска дейност. Друго предизвикателство е промяната в а, образованието. Не елитистско образование, а масово образование, насочено към новите технологии. Трябва също така да се увеличи броя на университетските преподаватели, но всичко естествено трябва да зависи от личните качества. Елитният статут на университета се загуби, статут, който те имаха в продължение на векове. Университетите в и ролята на тези университети в обществото на, образ... на познанието. Първо, трябва да видим как се прехвърля това познание чрез новите технологии, как се прехвърля между поколенията и също така как да се експлуатира това познание с новите технологии. Трябва и бихме могли да кажем, че познанията се намират на прага, т.е. На, на границата между две основни линии. Университетите прилагат в това отношение Лисабонската стратегия, например социалното сближаване и също така подобряване на общото ниво на образованието в Европа. Една област, в която университетите имат фундаментална роля, е научно-развойната дейност, изследването и използването на резултатите от индустрията чрез партньорства в научно-развойната дейност, обучението на учени следователи, а също и на обучители, на преподаватели, които да подготвят образованието преди университетите. Не само университетите се сблъскват с проблеми, свързани с знанията, но също така и а, външният свят се сблъсква с проблемите на академичния свят. Двата свята всъщност са в непрекъснато взаимодействие всеки изминат ден. И ние трябва да ги направим все по-взаимодействащи се и вързани. Европейският университетски пейзаж се организира най-вече на регионална и национална сцена. Той е много хетерогенен, има голям брой условия при функционирането тази хетерогенност, както вече казахме, се различава според културите, според законодателството на различните държави. И също така самите университети се различават помежду си в зависимост от начина им на функциониране, от независимостта им. Болонският процес е всъщност опит да се организира университет, да се организират университетите в тяхното многообразие в една рамка. И като, като вземем предвид трите цикъла на обучение, бакалавър, магистър, докторант, така имаме възможност да се даде достъп до диплома според броя на годините, които се изкарат в университета. Освен това, има и едно друго практическо обучение, което се осъществява в предприятията, но това пък означава, че трябва да има друг тип а, а, обучение, а именно нещо като задочно обучение, а, което се осъществява половин семестър, примерно в университет, половин семестър в а, предприятието. Това позволява на хора, които вече работят, да се връщат в университетите, за да се занимават и да учат специфични модули, свързани с работата им. Тук говорим за една проактивна и реактивна система. Трябва също така да преструктурираме познанията. И съответно, по този начин ще получим нови категории преподаватели, обучители, а също и нови типове работни отношения. В Европа, но също и в целия свят, университетите се сблъскват с нуждата да отговорят на реформи, на промени и на една по-трудна околна среда, така да се каже, по-нестабилна. Например, организацията на обучението, на научно-развойната дейност, незабавните промени – както и развитието на тясното сътрудничество между университети и е, предприятия, всичко се използва, за да се създаде едно поколение на познанието. Поколение, което е изправено пред нови предизвикателства. Например, нуждата от обучение през целия живот, за да са конкурентоспособни през цялото време. Тук има нужда също и от развиване на нови компетенции чрез специфични обучения. Тези обучения дават възможността да ставаме конкурентно способни в рамките на определени предприятия. Само така двата свята на предприятията и на университетите стават възможно най-близки и накрая, евентуално, двата свята ще започнат да се движат сами един към друг. През 20 и 21 век университетското образование загуби част от своята стабилност. Промените не се диктуват, примерно, от религия или от други фактори, а по-скоро от търсенето и предлагането. Целта е да се осигури, да се осигури заетост, да се наблегне на научно-развойната дейност и е също така да се премахнат границите между отделните области. Промените не се случват вече само в най-високотехнологичните области, напротив, те засягат всички сектори в глобален план. Университетите трябва следователно да развиват дейности на предприемачи повишаването на търсенето на университетски кадри през изминалите десетилетия се съпътства с застаряване на населението. Оттам, следователно, се задаваме все повече въпроси. Например, как да обучим качествени преподаватели. Защото когато говорим качество, то е свързано и говорим за качество, това означава и съответно продължителност. Тези промени, за които говорих, бяха подсилени също от навлизането на новите технологии в университетите. И съществува едно много тясно сътрудничество което трябва да се засили между, примерно, частните университети и предприятията. Говорим за конкурентоспособност. Когато говорим за конкурентност, университетите трябва да задържат най-качествените преподаватели, а също и студенти. Такъв е случай с американските университети. Те са много способни, защото успяват да запазят, да осигурят най-добрите преподаватели и следователно да запазят най-добрите студенти после и много често европейски студенти също. deși în mod tradițional universitățile s-au ocupat de răspândirea rezultatelor. Dori и университетите по принцип да са се занимавали с научно-развойната дейност, виждаме, че сега има много други места, където може да се осъществяват научно-развойна дейност, например предприятия, техните за хора в научно-развойната дейност са с много качествени компетенции. И следователно е, този бизнес всъщност си осигурява сам е, една самодостатъчност. И постепенно научно-развойната дейност в университетите постепенно бива конкурирана от предприятията. Преорганизирането на компетенциите и на познанията означава по-голяма специализация. Премахване на дублиращите се области и също така отговаря на търсенията на обществото. Днес ние навлизаме в три основни тенденции, които се протичат едновременно, но които представляват един и същи процес. Първо, общото европейско пространство, обучението на възрастните през целия живот и също така определене на бъдещата мисия на университетите за идните е, десетилетия. Искам също така да а, спомена за една важна функция на висшето образование. Малко се говори за нея, а именно да се осигурява такова образование чрез квалифициран персонал. Това означава, че обучението на бъдещите поколения се превръща в важен фактор. И тук въпросът е кой ще осъществи такова качествено образование? Как ще се дефинират преподавателите? Мисля, че европейските преподаватели трябва да бъдат на високо ниво с специфични компетенции за 21 век. Например, да познава много добре научната си област, да е способен да организира обучението, да създава възможности за студентите и най-вече да отбелязва и да следи напредък осъществен от студентите. Да, да сформира групи, които са хетерогенни от културна и социална гледна точка, да насърчава желанието за учене на студентите и да развива качества за работа в екип. И съответно, когато има проблеми, да се намират нови технологии, нови педагогики – понякога наистина трябва да видим как, как всъщност трябва да имаме качествена педагогика и етика. Всичко това се осъществява посредством преподавателите. Преподаватели, от които имаме нужда днес, сега. Тези преподаватели днес, утре ще бъдат способни да обучават студенти, да ги учат как да стават а, предприемачи. И накрая на, това, на тази презентация искам да спомена една китайска поговорка, която е много важна и която обяснява как трябва да се развива обучението на бъдещето. Виждате я на екрана. Благодаря ви за вашето внимание. Paljon kiitoksia tohtori Doina Karp ja seuraavaksi Благодаря на доктор... Е, Сега доктор Габриел има думата за 10 минути. Professori Robert Gabriel, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Okay, Okay. Заповядайте, можете да започнете, казва председателя. Дами и господа, аз ще приема по-различна гледна точка от преждеговорившите. Искам да споделя възгледи и да задам въпроси. Както каза госпожа Бакинг в нейните встъпителни думи, трябват ни въпроси, за да получим отговори. Искам да задам няколко въпроса, свързани и с университетските такси в наше време. Първо, искам да ви посоча моята гледна точка. Аз съм ректор на един от най-старите унгарски университети. Той е създаден 1367 година. Има 30 има 3000 студента и аз разглеждам моя университет като университет, който иска да стане лидер и да стане лидер в областта на науката, технологиите и трансферни технологии. Не бих искал да се спра набързо на два аспекта в връзките между университетите и предприятията. Каква е ролята на висшите учебни заведения? Те е, трябва да осигуряват е, необходимата работна ръка на пазара. И това всъщност е въпроса, който ни е, задават самите предприятия. Другия въпрос е приноса на университетите за научно-развойната научно работа в предприятията. Аз избрах тези диапозитиви, защото искам да подчертая, че за университетите това е предизвикателство. Коя книга да изберем? Не знам дали има книга за всеки. Е, може би няма само една книга, трябва да се и няколко. И така, започваме с е, университета, е, отговорността на академичните среди. Искам да ви кажа, че според мен е, има е, два основни партньора. Е, университетите са водещи, особено в научно-развойната дейност, а другия партньор са административните ръководства на институциите. Тяхната роля е различна във връзките между университета и предприятията. Основната роля на академичните среди е да изработят съвремени учебни програми за студентите и освен това непрекъснато е, да актуализират е, познанията си в съответната област. Те трябва да се самообразоват, т.е. Е, през целия си живот да учат, да, да, да, да, да учат докато са живи. И тук искам да посоча е, е, диапозитиви. Е, това са скенери на мозъка. И тук виждате три основни комбинации. трябват ви основни теоретични познания за нещо и да се опитвате да правите изследвания. Второто основно понятие е, че трябва няколко умения, съчетание на умения за съвременни научни изследвания и трябва е, на трето място да имате така едно е, висок технологичен подход. Ако е, и трите не са на лице, тогава няма да се постигне резултата, но те могат да се заменят взаимно. Трябва теоретични познания, умения и високи технологични умения. Така, искам да се върна малко назад Втората роля е да насочим научната работа на университетите. Това е от жизнено важно, защото научните изследвания с широко поле и ние трябва да изберем трябва да изберем към какво да се насочим и да започнем иновациите така, водещите академични среди понякога се разминават, е, понякога се движат в различни посоки, но като цяло е, е, трябва да се. И двете са необходими за научно-развойната дейност на университетите. Административните лидери трябва да получават средства от правителствата, а от друга страна, ако академиците е, не вършат работа и не предоставят резултати, тогава няма е, да има устойчив университет в наше време. Основният въпрос е как университетът е свързан с обществото. И аз мисля, че е време да преосмислим стратегиите, с които университетите обслужват обществото, трябва университетите да са по-гъвкави, да се самоиздържат и а, а, за да отговарят на исканията на обществото. Тук вече чухме е, критика, е, която засяга е, известно противопоставяне между резултатите на университетите и е, исканията на економиката. Е, понякога няма достатъчни умения в областта на инженерните науки и мисля, че това е нещо много важно. До включително и в Съединените щати университета трябва да преосмисли своята политика. Ето тук, ако, ако разберете това, което ви показвам, е, ще получите диплома за научен работник. Сега сега някои науки са по-популярни от други. 30-40 години бяха по-популярни, отколкото са сега. А, сега, смята се, че за точните науки се иска нещо специално. Сега това трябва да се преосмисли също и да популяризираме науката и все повече хора да бъдат върнати към науката. Втория проблем е за е, по-малки бизнесменски способности учените, отколкото в бизнесмените. И може би е, и законодателството е, не може така просто да се решат въпросите, е, защото е, всичко трябва да се регулира и на местно, и на европейско ниво. Е, и има потребност от подобно регулиране, ако искате хората да се върнат към точните науки, инженерните специалности. И е, третото, което искам да кажа, е, че нямаме обратна връзка. Нямаме обратна връзка от пазара на труда, е, как, е, как е, всъщност нашите студенти се изявяват на пазара на труда. Това е много трудна ситуация, трябва да се правят годишни отчети, без да има реална обратна връзка от реалния живот. И а, а, искам да кажа нещо и за обучението през целия живот. А, това е важен въпрос. А, трябва ли само малите поколения да е, да бъдат е, привлечени или и следващите поколения, по-старите поколения. Това е много важен въпрос сега, е, заради възрастта на населението в Европейския съюз, но и заради проблемите, които възникват от основното образование. Много е трудно да се привлекат децата в средно и висше образование, ако не могат да четат или да пишат. Трябва да се подобрява обучението и в началното училище. Ако някой има добри езикови и комуникационни умения, плюс основни понятия от началното и средното училище, това е плюс, е, тогава има шанс за него. Обаче има предизвикателство пред европейските университети в момента това е системата за трансфер на кредити. Е, все още не е разработена достатъчно и трудно се... Е, е, мобилността между университетите е трудна. И студентите ме питат какво да правим с мобилността и аз ги съветвам да минават между цикли, защото един цикъл е, не е достатъчен, за да има добри международни връзки и международен опит за една-две години. Е, примерно за е, мастър, е, за. Е, сега искам да кажа нещо за научно-развойната дейност. И тук виждаме е, дилемата, пред която са изправени учените да публикуват или да умрат. Е, имаме висок е, така, репутация. Ние имаме публикации в водещи научни списания, обаче е, много често не ни стига времето и много често е, договора не ви позволява да обнародвате резултатите си. Това е дилема, по която също трябва да се работи а, е, всичко това трябва да се прави е, между, между университетите и предприятията. И идеалната комбинация би била а, учени, университети и предприятия. И тогава няма да има проблем на доверие между университети и предприятия или индивидуални а, научни работници. Трябва е, е, при наличието на тези три страни да се постигнат най-добрите резултати. И един а, пример за а, научната работа, която се води сега в Печ и ще приключи през август 2011 година. И се надяваме да започне нова академична година и нова а, година на научните изследвания в Печ. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега господин Фориан Кейзер. Първо благодаря ви за поканата. Благодаря и за това, че ние като студенти имахме възможност да говорим за бъдещето и това касае ежедневният ни живот. Избрах конкретен отрязък, процеса от Болоня, защото смятам, че той днес представя много проблеми За разлика от изказаните са преди мен, аз ще ви представя нещата по един много пластичен начин, с конкретен пример. И за това ще е, ги е, представя по примера на Германия, на национално равнище. Процесът Болоня от студентска гледна точка е свързан с цели, които трябва да бъдат приветствани. Въпреки това е налице необходимост от критично разглеждане. От една страна, за да се избегне несъответствието, което в момента съществува между поставените цели и реалното приложение, да се отстрани това несъответствие и да бъдат действително постигнати целите. Едно много отрицателно развитие е, че с процеса от Болоня се се осъществява една тенденция за превръщане на университетите в елитни такива и още един а, проблем, който е типичен за ФРГ е, че Болония е виновна за всичко, независимо дали проблемите са съществували преди това или не, а много проблеми имаше и преди процеса от Болония. За да ви покажа какви различни а, компетентно носещи структури отговарят за новото структуриране на а, образователния ландшафт. А, това са страни, подписали процеса от Болоня, Европейския съюз, Федералната република, федералните провинции и вузовете, както а, като цяло, така и отделните им факултети. Точно в това разпределение на компетенциите се крие а, така основния момент, защото играем на черен петър. Една инстанция избутва вината на следващата, което води до констатиране на проблемите, но до липса на промени. Последица от това е неудовлетвореност сред студентите. Миналата миналото лято и миналата есен. Това се показа в различни европейски страни. Студентите се обявиха срещу тези а, обстоятелства и а, излязоха да демонстрират по улиците. Конкретен пример мобилността. Има ясни цели увеличаване на хоризонталната и вертикална мобилност, но тази цел до днес не е постигната, което е голям проблем, защото отчасти нещата излежат така. Мобилността бе ограничена в рамките на а, или между отделните факултети, така че един студент вече не може да се прехвърли от една специалност в друга, респективно въпреки а, така при покриването на определени дисциплини, а, в момента не му се признават определени предмети. Що се отнася до мобилността? Европейският съюз би могъл да разшири компетенциите си в по-голяма степен, отколкото до момента, да увеличи обмена и създаването на мрежи. Федералната република би могла да осъществи подготвителни мерки. Липсва не само време за езикови курсове в вузовете, но и липсва предлагане на езикови курсове, или поне е много ограничено. В това отношение има много голям дефицит, а това може лесно да се промени. Федералните провинции в Германия а, имат следния проблем. Те имат 16 различни а, структурни а, предписания, които са отчасти противоречиви помежду си и би било хубаво а, нещата да се структурират на единно национално равнище и ясно да се каже какво се а, очаква. Най-малкото това би довело до облегчаване на мобилността между федералните провинции. Що се отнася до вузовете, е важно модулите да са сравнително кратки, измерими, защото ако имаме модул, който продължава повече от 2 или 3 семестъра, това лично мен би ме спряло да участвам в него. При признаването е голям проблем, че не се сравняват съдържанията, а, се взимат само имената, названията на модулите и преценката е а, да се признае или да не се признае в зависимост от названието на модула, а не в зависимост от неговото конкретно съдържание и качество. Социалното измерение, като втори пример – Страните подписали а, този процес от Болония се насърчават да премахват бюрократичните пречки. Въпреки това много студенти биват задържани и спирани да отидат в, да следват в чужбина, защото има прекалено много бюрократични пречки, формуляри, служби, а, които стоят на пътя им или просто им липсва информация за отделните равнища. За Федерална република Германия конкретно би било възможно да се проведе а, а, проучване а, и така финансиране на такива проучвания. И а, освен това, вузовете трябва да създадат програми за финансиране за а, хора с така ограничени възможности, а, например хора с увреждания. Трети пример за ученето през целия живот. Това е една много амбициозна цел и намерение. Намерение, което трябва да бъде приветствано, но, за съжаление, в тази област все още има много препятствия. Тоест, трябва да бъдат създадени концепции за финансиране, Затова отговорни са както Европейски съюз, така и отделните държави. Трябва да бъдат премахнати правните пречки от страна на работодателите финансирането на така стандарта трябва, по този въпрос трябва да се помисли. Нека, например, е, вземем пример за една студентка, която е завършила бакалавърска степен, след това отива да работи, сама е, има дете и започва е, м, така обучение за магистър. За такава една ситуация не се предвиждат конкретни решения, конкретни социални решения, изводите. Проблемите, които се виждат в тези три малки примери, могат да бъдат прехвърлени към други цели, в които става дума действително за това, че структурите, е, носещи компетенциите, самостоятелно и в взаимодействие помежду си трябва да взимат задачите си на сериозно и не само да осъзнават своите отговорности, но и на практика да ги реализират. До сегашното изпълнение на процеса от Болония показва, че нещата не тъкат идеално. Със сигурност има какво да се подобри. Това обаче не бива да води до летаргия или до отхвърляне или до некоординирани действия. Напротив, трябва да се повиши готовността всички участници да инвестират повече усилия, защото само по този начин могат да бъдат отстранени грешките и в крайна сметка да бъдат постигнати целите. Благодаря ви. Сега следващия говорител, госпо... сър Хауърд Нили, 10 минути. Професор, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. До тук много от точките, на които исках да се спра, вече бяха засегнати, така че ще се спра на няколко ключови проблема и ще започна а, с устойчивостта на висшето образование в Европа. Защото предизвикателствата, пред които сме изправени днес в Европа, не са единствени само за Европа. Те съществуват навсякъде по света. И ако трябва да обобщя, нека да кажем, че всички правителства в държавите членки или извън Европейския съюз са признали съществуването на економиката базирана на познание. Това означава, че бъдещата конкурентоспособност на Европа зависи много от качеството на човешките ресурси, които съществуват в Европа. И в това отношение университетите са двойно по-важни, защото, както вече чухме, университетите ще са тези, които ще носят отговорността за производство на познания, на която пък ще се базира нашата економика. Следователно, те ще са отговорни за обучаването на нашите студенти и даването на компетенциите на нашите студенти. Така че, виждате, двойно важни са университетите за нашата економика. Именно по тези причини университетите в Европа и в целия свят трябва да увеличат, да разширят тяхната образователна система. Тук в Европа се говори за една масова образователна система. Това е продукт, който наблюдаваме през изминалите две десетилетия. Но едновременно с тази масова система с разширяването на достъпа трябва да се осъществи да се наблюдава и контрол, и качество на тази система. Тоест, да се намалят едновременно с това и а, плащанията, тежестта за а, качество на тази система върху дънакоплаците. Защото в момента определено имаме проблем с, публично, с финансирането на публичните институции. Имаме различни системи на висше обучение в различните страни. Ще се опитам накратко да дам някакви решения на тези проблеми. В някои страни качеството пострада, в други страни не се увеличи броя на студентите толкова колкото се очакваше. В други страни, нека да не забравяме, тази дилема беше разрешена с търсенето и набирането на частни инвестиции във висшето образование. Защото непрекъснато по принцип се увеличава търсенето на квалифицирани а, кадри от висшето образование в частния сектор. Мисля, че точно това ще ни води в следващите десетилетия. И предполагам, че това ще бъде тенденцията за близко бъдеще. Втората основна точка, на която искам да се спрам, тя вече беше спомената, но все пак. Разбираме в Европа, усещаме го много ясно, как се променят университетите от така наречения Хумболтов модел на университетите към един нов модел. Тук се създава не само, тук се набляга не само на създаването на познанието, но и на предаването на познанията. Но ако преди това университетите са били херметични, изолирани от долния свят, така да се каже, днес в 21 век, тъй като ние се базираме на една економика на познанието, университетите трябва да бъда част от останалия свят. Трето, в този контекст трябва да не забравяме колко много се промениха вече университетите. Дори преди едно поколение само, преди основната функция на университетите беше да се утъчат студентите. Докато сега нещата се променят. През 21 век днес ние признаваме, че функцията на модерният университет е всъщност много по-сложно, отколкото просто обучение. Да, обучение, да, но може би, когато говорим за него, трябва да говорим за обучение през целия живот. Нека да не забравяме също, че тъй като обществото и економиката се променят много бързо, много бивши студенти искат също да се връщат, за да си подновяват, опресняват и развиват знанията. Било то чрез електронно обучение, било чрез задочни курсове и така нататък. Тук трябва също да се увеличи е, и да се помисли как да се увеличи разнообразието на висшето образование. Е, казахте също, че научно-развойната дейност е много важна в Европа и в света. Да. И тук ще говорим за прехвърляне, за предаване на познанията. И как и кой ще има достъп до тези познания. Също да не забравяме социалното включване, защото университетите са средства за социално включване. Има много хора, които могат по този начин да се възползват от висше образование, дори и да нямат висок економически статус. И разбира се, университетите допринасят за местното регионал и регионално развитие, както и за гражданското общество. Е, университетите са в Европа посредника между индивидите и държавата. Университетът е този, който може да вложи в нашите студенти ценности като демокрация, като свобода и други. Това са само част от функциите на модерните университети. Но проблемите, които сме, пред които сме изправени тук в Европа е, че няма университет, който да има достатъчно ресурси сам по себе си, за да осъществи всички тези функции едновременно. Още повече, че сега се говори не за местно ниво на качество, а за световно ниво на качество. И именно за това всеки един университет трябва да избере върху какво да се съсредоточи, кой да бъде най-силният му елемент – за да бъде конкурентоспособен в една все по-конкурентна среда. И, и университетите, съответно, трябва да решат на коя функция да се спрат. Нека да спомена няколко точки. За да могат университетите да преценят качествено коя е най-силната им страна, да се средоточат върху нея и да инвестират в нея, те трябва да бъдат автономни. Те трябва да имат възможността да направят този избор. Разбира се, автономията трябва да бъде съчетана с отчетност. Но ако погледнете в Европа, и има много случаи, при които университетите не са достатъчно независими, автономни, за да могат да направят тези важни е, избори. И много от университетите в Европа съответно страдат. от примерите в световен план виждаме, че колкото по феномен е един университет, толкова по-високо качество на образованието дава. И трето. До тук не сме говорили особено за глобализацията. Нека все пак да я напомня. Защото глобализацията засяга, разбира се, и университетите, така както засяга и бизнеса, и частния сектор – ние сме конкуренти в световен план за всички таланти. Говорим за най-талантливите преподаватели, научни работници и най-талантливите студенти. И доказателство е, че най-талантливите преподаватели и студенти са всъщност най-мобилните. Защото това е тенденцията и тя се прилага все повече за висшето образование и все повече също така и за средното образование дори. Така, днес говорим за един световен талантлив набор, който се използва. Тук не говорим само за европейско гражданство. То, тук това ще са хората, които ще работят по въпроси като климатичните промени, устойчивото развитие и други. Преждеговорящия говори много за процес от Болония и го представи както трябва. Но мисля, че също трябва да добавим към този график някои от проблемите, за които аз споменах. И трябва да сме сигурни, че всички в Европа млади и не толкова млади, които могат да се възползват от висшето образование, имат достъп до това висше образование, имат способността да го използват. И че това висше образование няма да бъде ограничено в настоящия економически а, климат, а напротив, че ще имаме възможност да инвестираме в образованието на нашите европейски граждани. Благодаря. Paljon kiitoksia професори Нюбиле ja kiitokset kaikille. Така, много ви благодаря. Е, е, е, сър, искам да благодаря на всички встъпителни думи и, в края на 90-те години в университета на Хелсинки, където аз следвах, имаше много нови идеи, но някои неща бяха същите. Е, сега искам да чуя кратки и точни въпроси, за да могат нашите експерти да отговорят от място. Е, така, е, нека да чуем първо няколко въпроса и после отговорите.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 Е, господин председател, бих искал да поздрави експертите, но най-вече студентите, защото те посочиха, че е, изследването на проблемите на университетите днес означава да разберем нещо ново. Въпросът ми е дали не трябва да има масови инвестиции, за да има широк е, достъп до университетите за студенти, които нямат средства, без да се губи сивовещ същество е, особено при тези, които нямат средства да следват. Днес в е, е, обществото на познанието това е въпрос не само на справедливост, но също така и на изгода за обществото. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с процесът от Болония Процесът от Болоня се нарича процес, именно защото е, това не е закон, е, не е тръгнал отдолу, а по-скоро е сведен отгоре от е, правителствата в пълно противоречие с създаването на, универ... на Европейски университет. Днес е, ние не се опитваме да обединяваме университетите, за да преодолеем проблемите, които студент е, посочи. Днес този процес е необратим, е, не можем да се върнем назад и оставаме с впечатлението, че се оплакваме просто защото има проблеми. Да, има проблеми, процесът от Болония не е променил нищо, не е довело никаква промяна – Една част от преподавателите не искат да променят начина си на работа. Това е ново явление. Благодаря ви. А, така. Благодаря ви за възможността да взем думата. Аз съм от е, Европейска асоциация на търговските камери и съм и много признателен за това, че мога да участвам в е, тази проява на е, Комисията култура. Аз участвах и в проекто доклада на господин Шмидт. Това, което чух днес беше музика за ушите ми. Много ключови думи бяха казани автономност, гъвкавост, отчетност на документите. Всичките тези думи ние ще споделим. Ключовото послание за нас е за, заетост, доколко могат да бъдат заемаемост, доколко могат да бъдат заети студентите. Чухме в, от представители на университета в Ливерпул, че университетите произвеждат познания и хора, които да използват тези познания и които да се възползват тези познания. И втората точка да има хора, които да имат умения и това, че те ще бъдат наети, ще бъде истинската възхвала за университетите. Аз е, съм склонен да приема в какво се изразява проблема, и какво е необходимо като подобрение, обаче все пак има две основни бариери, с които трябва да се справим и по които трябва да се постигне напредък. Първата от тези бариери е правната система в някои страни, е, където просто има забрана университетите и предприятия да работят съвместно. Много е трудно е, предприятията да участват в управлението на университетите в някои държави членки. И за представители на бизнеса е още по-трудно да участват в изработването на учебните програми програми. В някои програми трябва да, в някои страни трябва да имаш едва ли не докторат, за да разговаряш с университетите. Тоест, частният сектор не може да участва в изготвянето на програмите. И за това аз мисля да попитам какво комисията смята да направи на европейско ниво. Ако може да се направи нещо като е, европейско ниво и да се намери европейско решение. Втората бариера е, че академичните среди и университетите се оценяват по неправилен критерий. Ние чуваме за публикации, за научни изследвания, е, че това е, е, е светия грахал за всички университети. Е, ние смятаме, че най-важното и основният критерий е дали техните студенти намират работа. Именно това трябва да бъде оценка за успеха на университетите. И тук споделям това, което каза господин Шмидт. Ние трябва да наблюдаваме как се развива кариерата на нашите студенти, дали могат да намерят работата, която търсят, дали изобщо намират работа. И да се оценява успеха на университетите въз основа на това. Е, и това води до втория ми въпрос. Е, е, какво може да се направи на европейско ниво, за да може университетите да се оценяват по това каква работа намират студентите им? Искам веднага да кажа, че не трябва да се развива система за класиране на университетите, не само възоснова на публикациите, но също така каква работа намират студентите и как се развива кариерата им. Надявам се комисията и парламента да изиграят лидеща роля за такава класация на университетите. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да се изкажа. Благодаря ви. Нашия колега Суер. Благодаря ви. Благодаря ви, е, скъпи колеги, скъпи гости. Бих искал най-напред да поздравя господин Шмидт за неговия доклад. Да се върна на последното изказване, което много ме въодушеви. И получихме е, така общ поглед е, за висшето образование в Европа. От дълго време ме занимава въпроса за автономията на университетите. Много се говори за автономия, но е, знаете, че е, става въпрос, че говорим за плешивите, на които има студено. Като говорим за автономия университетите, трябва да се е, зададем въпроса каква е отговорността на университета към обществото, към, към економическата среда. Аз мятам, че колкото, е, е, колкото по-автономен е даден университет, толкова по-ефективен ефикасен е той. Обаче, господин професор, вие сте е, от Великобритания, а там висшето образование е корено различно. Процесът от Болония е, беше много по-добре приложен в е, Централна Европа. Аз имам чувството у нас, че университетите искат да бъдат университети по хумболтовия модел конска реформе. Jaz mislim, da. Тоест, те е, да бъдат е, примери за подражание, без обаче изцяло да спазват е, процеса от Болония. Има много препятствия пред процеса от Болония и заради това той не се прилага както подобава в университетите. Това се отнася и за така наречената автономия на университетите. В момента университетите трябва да отговарят на обществото, на пазара на труда. Знам, че е трудно. Всеки университет трябва да присъства на пазара. Иска се много енергия, много труд, много усилия. Иска ми се, разбира се, университетите до голяма степен или абсолютно да бъдат автономни, въпреки това, трябва да бъде създаден съответния насърчителен климат. Господин професор, аз имам въпрос към вас. Имат ли правителствата някакви механизми в ръцете си, така че да могат да повлияят върху бързата модернизация на университетите в онази част на Европа, за която говорих? Благодаря. Това беше много добро начало на нашата дискусия. А сега, а сега вече, след като им натрупахме въпроси, искам да попитам кой иска да започне с отговорите. Може би ще дам началото на господин Кайзер. И след това професорите ще последват. И после ще продължим с дебата. Първият въпрос, който бе зададен, пари за бедни студенти. Да, това е смислена мярка, защото по този начин ще се отвори достъпа до вузовете и то за хора, които произхождат от социален контекст, който е далеч от образованието. Парите са трудна тема, но в крайна сметка става дума за политическа воля. Ако а, така носителите на компетенции са готови да инвестират пари, тогава за много студенти ще бъде облегчено следването, а за професорите съответно научните изследвания. Но това е въпрос на решение. А, къде да се а, заложат нещата? Дали а, образованието си струва? А в Германия точно това е проблема, че а, не се оценява достатъчно образованието и не се дават достатъчно пари. Появи се понятието за а, така така нареченото employability, т.е. възможност за заетост. Това преведено на немски означава по-силна ориентация към пазара на труда, създаване на повече работни места. Вчера разговарях с един професор, който а, а, изведнъж създаде много нови работни места. Тоест, економиката трябва да диктува какво да правят вузовете е погрешен подход. не бива да се живее в паралелен свят, въпреки всичко те трябва да бъдат самостоятелни. Автономията, това е двузначно понятие за мен, защото автономията води и до това в един град да има три вуза, трите вуза да са напълно независими и да нямат нищо общо един с друг. затова според мен е трудно Разбира се, вузовете се нуждаят от автономия, сравнимост, равенство на шансовете, които да бъдат запазени. Проблемите на Хумболтовия университет, университет, който е елитна институция, това е една тенденция, която наистина се очертава и на която трябва да се гледа с критично око. Um, Благодаря. По първия въпрос за инвестициите в трансгранични действия, мисля, че първо трябва да знаем кои са инвестициите за правителствата, как да се реши кои университети да бъдат спонсорирани и съответно на кои студенти от по-бедни прослойки да се отпуснат средствата. Мисля, че трябва да се види дали евентуално да накараме по-заможните студенти, така се каже, да плащат а, повече, за да компенсират с по-бедните. Това е много спорно становище. Относно това понятие employability или доколко студентите ще намират работа след това, мисля, че тук имаш един а, пилотен проект на европейско ниво, наречен мултиранг. Тази дума employability беше един от основните индикатори в проекта. И мисля, че ще отнеме време преди наистина да имаме една обща система за оценка на европейските университети. Мисля, че също така А, това зависи, разбира се, и от правителствата на отделните държави, защото те всъщност решават за автономността на университетите. Но автоном, автономността като цяло е важна. Разбира се, не става въпрос за автономност сама по себе си. Университета не може да се изолира от обществото. Но университетите трябва да имат възможност да правят избор, да намерят своята собствена роля – в европейската система за висше образование и да намерят своето силно място. Съответно, мерките няма да са еднакви за всички университети. И за да могат да подчертаят своята сила, те ще се нуждаят от повече автономност, а не от по-малко. Благодаря. Haluaako vielä asiantuntija Gabriel благодаря. Някой друг ли иска думата? Да. И аз искам една, да направя една забележка. Винаги е имало проблем с независимостта на университетите. Много компании казват, направете това, направете онова какво да се учи в университетите, било то практически умения, било езици и така нататък. Всъщност трябва да се учат професионални познания. И в крайна сметка и до днес този проблем не е решен. Част от университетите искат да а, преподават професионални умения, други искат по-теоретични умения. Това е също и част от спецификите на образователната система в различните страни. И следователно, в този контекст става все по-трудно да се направи приравняване на дипломите и да има единна система за оценка. Благодаря. Трима души могат само да а, говорят и това ще са Ванеско, Гамбервелт и Фейсас. Господин Сфер, доколкото разбрах, вие не сте удовлетворен от отговора, така че искате да зададете втори въпрос? Бихте ли, бихте ли задали отново въпроса си в такъв случай? Може би ще коментирам отговора по-точно. Благодаря. Както казахте, университетите трябва да са по-автономни. И ако университетите на 21 век не водят дейностите си, не провеждат дейностите си с повече отговорност, те ще загубят монопола върху пазара на познанията. Имаме системи за обучение – и е съответно си, хората ще си потърсят своите таланти, фирмите ще си потърсят своите таланти там, където могат да ги намерят. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички оратори и да ги поздравям. Ставаше въпрос за много-много интересна на презентация. Видяхме различни гледни точки, свързани с болонския процес – но също така и значението на Лисабонската стратегия. Споменахме за университетската роля, за постигане на целите, набелязани в Лисабонската стратегия. Това обаче не бива да означава, че само социалната кохезия е важна – защото това е само част от Лисабонския договор. Университетите трябва да изпълнят тази цел. В презентацията на госпожа Карп забелязах един много правилен анализ на ролята на университетите и на връзките им с предприятията. И е дошъл момента да синхронизираме търсенето и предлагането на работния пазар. И може би ще се обърна към госпожа Карп. Тя явно а, има голям опит, както в университетската кариера, така и в а, преподавателската. Искам да я попитам, кои са факторите, които определят разликите в дипломите и за това как всъщност кои студенти в крайна сметка се оказват диплом... с работа и други без. След като всички двата типа са, са дипломирани. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много съм благодарна на господин Кайзер, че още веднъж върна фокуса на дебата върху прилагането на болонския процес, защото си мисля, че ако в бъдеще разговаряме за за вузовете и за предизвикателствата и дискутираме предизвикателствата, при които ще бъдем изпратени, е хубаво да се анализира как до този момент протече болонския процес и дали целите, които всички си бяхме поставили и които ние всички смятахме принципно за правилни, са приложени до този момент. И мисля, че онова, което господин Кайзер се опита ясно да обясни, че по този път, чрез прилагането на а, целите, заложени в болонския процес, не стигнахме до а, там, докъдето искахме и дори а, влакът върви в погрешна посока и ние като Европейски парламент спешно трябва да помислим с малкото компетенции, които имаме в тази област, да помислим как всъщност действително да успеем да постигнем целите на Болоня. От друга страна обаче а, и а, изследването така да бъде направено възможно и достъпно за студентите, така че както те, така и обществото да имат полза от това. Професора с право а, говори за обществената отговорност на висшите учебни заведения, за това, че вузовете а, имат специален принос за а, благосъстоянието на гражданите и съм напълно убеден, че а, университетите и тяхното предназначение не е само да предоставят специализирани познания, но задължително трябва да поемат и обществена отговорност и да а, а, носят отговорности по отношение на въпроси от морално естество и а, студентите, които след това а, търсят реализация на пазара на труда, трябва да получат тези а, ценности именно от университетите. В крайна сметка обаче следващите а, влизат в един корсет, нямат никаква гъвкавост, нямат възможност да надхвърлят обхвата на собствената си специалност. Ето тук става дума за един аспект на обществена отговорност, което висшето учебно заведение трябва да носи. Мисля, че този аспект малко се губи. И е, затова въпрос към всички. Какви възможности виждате за пренасочване на този процес, така че точно този аспект на обществената отговорност и на да може да бъде така изпълнявана в по-силна степен в бъдеще. Всъщност, едновременно с това, аз искам да поздравя госпожа Бак, е, председателка и още трима души са поискали думата. Господин Ват, господин председател, благодаря ви. Е, искам да поздравя всички изказали се. Аз съм съгласен. A mí las universidades europeas no están totalmente adaptadas a nuestra realidad social. Е, мисля, че днес е, е, европейските университети не са съобразени с обективната действителност. Имам предвид университета в Болония и защо университетите от южната част на Европа. Там има проблем. Има проблем, особено във връзката между университетите и и е, предприятията. Има проблеми не само с студентите, но и с набирането на преподаватели. Е, системата от конкурси е, прави системата затворена, херметична и в край на краищата не се подбират най-способните, най-близките до преподавателите, които вече са назначени. Личният ми опит преди да се вслуж... впусна в политиката, моя опит като предприемач и адвокат показва, че е много трудно даден студент да си намери истинското място. И отличният студент не е този, който има най-добри теоретични познания, а този, който има най-полезни познанства. И мисля, че е, е, университета трябва да се е, подготви за задачата си да подготвя хора. Е, не е необходимо просто да бъде независим, но трябва дружествата, особено публичните дружества, които струват много на накоплаците, да да упражняват някаква форма на контрол. Самото общество също да се произнесе върху програмите, върху обучението на преподавателите, върху тяхната мобилност и защо върху подготовката както на преподавателите, така и на студентите. Един бърз пример. Един мой приятел, преподавател в университета в Барселона, ми казваше, че когато ние се взимахме матурата, знаехме повече латински от е, студент е, класическа филология сега в университета. Аз е, мисля, че е, обучението в университетите в някои случаи е чудесно, обаче не отговаря на днешната действителност. И за това искам експертите, които чухме, да е, направят конкретни предложения. Е, теорията е чудесна, но искам да ни кажат какво могат университетите да направят, за да се е, съобразят с действителността. Arvoisa puheenjohtaja, todella mielenkiintoinen iltapäivä. Haluan kiittää. Да, определено въпросите са много интересни. Искам да благодаря на господин Смит, на госпожа Мадрел. В този парламент, в тази комисия, разискваме от доста време един и същ въпрос. Аз лично изготвих мнение за комисията ИТРЕ и там се оказа, че Европа няма бъдеще без научно-развойна дейност и обучение и една по-обща холистична картина. Тук искам да задам един въпрос. Ние, европейците, не можем ли да научим да взимаме нещо от американските университетски традиции? Ние често ги критикуваме. Казвам, че те са много а, разхлабени и така нататък. Но всъщност а, говорим сега повече за динамизма на тези университети и мултидисциплинарният им аспект. Интересна беше презентацията на господин Габриел от Унгария. От години, примерно в миналите столетия, е, местните а, образователни среди в Печ а, са били във връзка с големият а, културен център Константинопол. Въпросът е обаче не да оставаме закотвени в традициите, а да видим как можем да вървим напред. Финландия от дълго време си задава този въпрос. Ние също в момента променяме нашите университети и има представители на големи компании, които си сътрудничат с университетите. В бившите комунистически държави също има големи промени. И университетите стават все по-автономни. Виждаме, че много международни компании – се интересуват от университетите. Много философи, дори и филолози считат, че това е правилният подход. Благодаря. Синьор Ватимо. Синьор Ватимо. Благодаря. Сега вече ме чувате, извинете, моля. Аз съм университетски професор, но не исках да взимам думата, защото наистина съм почти отчаян, като си мисля в какви проблеми са затънали университетите. Много университетски професори днес са политици. Колегата Берлингве преди беше министър и не знам какъв е пътят от тук нататък. Отделните държави и членки тук имат различен опит, натрупан през годините. Понякога ние така стигахме до различен а, поглед към тези а, взаимоотношения. Университетите, а, економиката. Що се отнася до американските университети, за тях също има мнение, но нека сега ги оставим а, на страна като тема. А, Докладът, в доклада, който е представен от парламента, исках да попитам, не може ли да бъдат включени определени въпроси, които касаят не само Италия, но и други държави членки? Мисля си за това, че правителствата в ситуацията по настоящем имат тенденцията в областта на изследванията и висшето образование да намаляват средствата. Европа трябва да принуди а, националните правителства да отделят определен минимален процент за обучение и изследвания. В Италия, например, към момента това не е така. В други страни може би нещата изглеждат по друг начин. Но определени правителства се опитват е, да, така, да ползват червения молив и да режат разходите и средствата за висшите учебни заведения. По тенденцията трябва да е точно обратното и това трябва по някакъв начин да прозвучи в този доклад. Днес в Европа има една определена тенденция, която е, така върви по посока на това да се предпочитат частните университети пред държавните. Може би в частните университети взаимоотношенията с економиката, с бизнеса са по-добри, защото тези университети обикновено знаят е, от какво се нуждае в момента бизнеса или могат да използват по-добра техника, но държавните университети извършват фундаментални изследвания в областта на физиката или химията – има изследвания, които са много тясно преплетени, които обаче не носят пряка и непосредствена полза за економиката. И мисля, че това е друг аспект, на който трябва да обърнем внимание в нашия доклад и да поискаме от правителствата да се придържат към определени критерии при разпределението на средствата и при отпускането им. Когато става дума за научните изследвания и обучението. Усещам това в собствената си страна, но мисля, че в Европа и в други страни нещата не изглеждат по друг начин. Благодаря, господин Батимо. Всъщност Лисабонската стратегия изглежда последния начин. Ние трябва да даваме повече пари за научни изследвания, за а, обучение. Не по-малко, не по-малко, господин Ватимо казва, а повече. Една наша колега вчера представи доклад или говори по темата какво да се направи и какво междувременно е станало в областта на изследванията, на обучението във връзка с Лисабонския процес и бе констатирано, че в някои държави се наблюдава дори регрес. благодаря ви, госпожа Ханибал има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички изказали се. Това беше толкова приятен след обед. Имам чувството, е, че сега е, това, за което говорим, не е точно конфликт, а напрежения. Напрежения, е, в които университетите, така, примерно да кажем, студентите трябва да получат умения, за да могат да си намерят работа и е, също така знания за научни изследвания изследвания. Това са две неща, като че ли ние съобщаваме сега. Те винаги ще има някакви напрежения между тези неща. Университетите, е, които трябва да решат е, е, на къде вървят. Искам да попитам професора всяка институция се съсредоточава върху е, това, в което е най-добра. И може би е, така и трябва да бъде и така най-добре се съчетават двете неща. Но всъщност е, ключът, ключът към всичко е универ... че университетите трябва да останат, е, трябва да останат автономни. И това всъщност е ключа на цялата дискусия, защото автономност е, е рамка и е, процесът от Болония е вид рамка. Сега тя се основава на британската система и ви уверявам, че тази система работи. Дипломите се дават за 3 години и студентите намират работа, но всъщност автономността на университетите е от ключово значение, за да, защото университетите много по-добре знаят какво да направят от е, те като институции знаят какво могат да предложат. Е, те ще се занимават и с наука, с е, това да намерят работа техните студенти или повече знания, или повече научни изследвания университетите могат да го направят. Това е достатъчно. Аз мисля, че беше полезно да се каже това и накрая. И искам да се спра на нещо, което е доста е, досадно и практично. Става въпрос за езика. Хубаво е да имаме европейска система, всичко да се хармонизира, да се говори за мобилност, мобилност на студентите и на преподавателите, обаче няма да има мобилност, ако хората не могат да общуват. И за това смятам, че когато се прави всичко това на толкова високо ниво, ние е, всъщност е, в държавите членки трябва да решим решим е, как е, е, хората, които искат да отидат в университетите, да имат езиковите умения, за да го постигнат, за да могат да учат в друга част на Европа. Тя. <laughs> you are British. Да, вие сте британка, казва председателката, която е германка. Ние знаем, че трябва да учим езици. И го правим. Кажете на вашите граждани. Е, а, а всъщност на вашите а, поданици, на вашите поданици, пардон, не на вашите граждани. Това беше кръга на последните въпроси. Искам да помоля дамите и господата, които желаят да зададат въпроси, тъй като ставаше дума точно за болонския процес. Самата аз а, съм писала доклад за болонския процес, защото а, многократно съм била питана в а, това отношение. Ние не сме невинни по отношение на болонския процес. Германците имат особен проблем, защото те имат специална система. Нека ви дам пример. Бях с делегация в Стокхолм и един професор в университета ни каза, ние нямаме никакъв проблем. Ние съвсем прагматично подхождаме към болонския процес. И аз очудих и казах, ма германците също са прагматици, и ние можем да подходим също прагматично. Аз обаче констатирам, констатирах, че прагматизмът беше много добре обоснован. Един професор ми показа, ето така беше преди Болоня, ето така изглежда днес. И нещата бяха почти идентични. Бакалавърът в Стокхолм се нарича кандидат. Преди е бил кандидат, днес се казва бакалавър. С кандидата или с бакалавъра в Стокхолм бизнес света може да работи чудесно. С бакалавъра в Германия предприятията не знаят какво да правят. Ето това е нашия проблем. И затова си мисля, че германците имат много специален проблем, много по-голям от французите и дори много по-голям от е, това на англичаните, защото всъщност е, системата е копирана от английската. Е, не бива да копираме всичко. Трябва да направим така, че хората да влизат и в нашето положение. Сега давам е, думата на професор Нюби. Или Нубай. Благодаря, госпожо председател. Да, тук е, говоря за последен път. Първо искам да благодаря на членовете за коментарите. Е, също така за сериозността, с която ни слушахте. Определено, предизвикателствата са големи и отговорите им, решенията им не са лесни. Трябва този дебат да продължи точно така, със същата динамика в Европа. Може би тук наистина беше изказана една британска представа за нещата. Но аз лично считам, че болонския процес като цяло функционира добре. И факта, че а, някои срещат проблеми, а, някои държави срещат проблеми с болонския процес и прилагането му, това не означава, че трябва да прекратим прилагането на болонския процес. Обикновено а, държавите членки трябва да се справят с този проблем. И мисля, че регионалното прилагане на болонския процес е като цяло добър пример. И дейностите, към които може също така да се разшири болонския процес, така както спомена и господин Берлингер – са възможни. Относно казаното от испанския колега за прехвърлянето на, тех... на знанията към нуждите на обществото. Мисля, че обществото е много разнообразно. Имаме разлики както и в европейско, така и във всяко друго общество. Няма университет обаче, който може да отговори на всички изисквания на обществото университета трябва да се съсредоточи върху една цел. И точно тук европейските институции могат да настояват да има а, една диверсифицирана система на образованието в Европа, т.е. всеки университет да се специализира и съответно студентите да избират според това какво искат да правят. И Разбира се, така както каза колегата от Обединеното кралство, има, разбира се, някакво напрежение, някакво поставяне между цели и обучение. И че, разбира се, всеки университет иска студентите му да си намерят работа. Кой би желал да бъде начало на университет, чието студенти всичките са безработни? А, но университетите съществуват с една цел – и именно равновесието, знание, работа всъщност е в основата на университетите. Университетите са базата, основата на обществото, на европейското общество. И смятам, че прехвърлянето на познанието допринася за развитието на Европа и ние трябва да сме благодарни за това. Благодаря. Ja, also da kam ja gerade auch so ein bisschen die kontroverse Bildung. Да кажа нещо за противоречието, обучение, изследване. Не знам дали не живее висшето учебно заведение точно от това здравословно напрежение, и това са всъщност противоречия, които са взаимно обогатяващи се, защото професорите обичат да, да изследват, но те живеят и от това, което студентите им казват, от, от, от идеите, които те им презентират. За да се спра на въпроса ви за обществената отговорност, която трябва да направи възможно следването. Един голям процес, мисля, проблем, мисля, че натоварването. Разгледах различни а, цифри и а, така, економисти в а, университети в Германия установяват, а, че горе-долу 36 часа следване и 14 часа студентите работят. Общо около 49,8 часа са изчислили те. Тоест няма много време те да се ангажират в обществено отношение извън това време. Тоест рамката е доста тясна, рамка в която трябва да бъде реализирано следването. Най-малкото, защото в един момент е, източниците на финансиране за следването секват. Вие дадохте много добър пример с това колко е трудно за различните страни да се адаптират към болонския процес. Просто защото някои от страните са били много далече от модела, който Болоня налага. А, хубаво е обаче европейците да си помагат, да се види какво правят за съседните страни, какво може да се приложи, но всяка страна да не забравя и себе си. И за това винаги трябва да си признаваме какви грешки сме направили, да ги приемем и да видим какви мерки да предприемем срещу тях. Благодаря ви, господин Кайзер. Сега представител на, госп... на професор Пейдж, професор Габриел. Uh, uh, съвсем накратко ще се спра на два аспекта. Сега всъщност въпрос беше повече средства за научни изследвания и висше образование. Аз мога да ви кажа цифри от Унгария – Цифрите според мен са много ниски, поне според мен. Не знам какви са сумите в други страни, но съм сигурен, че са недостатъчни и това е свързано с нещо друго. Не какво да учим от американците. Основното е да се научим от американците, е, че е, те финансират е, тези, които вършат само една работа. Научните работници е, правят научни изследвания, преподавателите преподават. Сега няма добро образование без научна работа, но все пак трябва да има някакво разграничение. Има хора, които се занимават изключително с научни изследвания и заради това американците са значително по-добре от европейците. И е, накрая за частните е, институции е, това зависи от е, темата, от, е, от, от е, областта, където искат да финансират университети. Според мен има някакви страхове, има някои е, има финансиране, което се предпочита от студентите. Не знам е, някой да финансира е, медицина или химия, или химия. Там има добри условия за преподаване на научна работа, обаче не знам дали частните предприятия ще ги финансират тях точно. Госпожа Кап, заповядайте. Благодаря ви. Аз искам да дам отговор на казаното. Ние говорихме за критерии, за това как се издигат преподаватели в зависимост от резултатите от научните им изследвания. Тези критерии трябва да се променят за да се е, вземе под внимание личността на преподавателя, на кандидата. В е, момента в е, Румъния променяме тези традиционни критерии Автономията на университетите не е абсолютна, нито в Румъния, нито като цяло. Университети, които получават е, обществено финансиране, трябва да спазват същите правила, както други институции, които получават финансиране от държавата. Е, така че е, автономията не е чисто економическа. Питахте ме как мога да обясня различния начин, според който хората, студентите намират или не работа. Тяхната възможност да намерят работа зависи от привлекателността на специалността им като цяло и в страната, където са. Мога да посоча примери. Примерно в източна Европа има някои много привлекателни области, обаче в други страни на Европа не са толкова привлекателни искам да кажа, че има области, където могат да бъдат прияти чужденци. Примерно, компютърните технологии са като гъба докато има други области, където е, остават свободни места. Сега колкото до отговорността на университетите към е, обществото, към е, някаква общност, естествено, че те е, имат някаква отговорност към обществото. Е, и аз е, смятам, че е, е, непряк начин да се отговори на това задължение е да се подготвят учители за предуниверситетското обучение. Това е най-добрият начин да се гарантира качество на образованието така че университетите могат да влезат в живота на обществото е, чрез учители в началните училища и в средните училища, които именно университетите ще обучат е, би било правилно да се каже, че економическата сфера би могла да участва по-активно дори в е, определенето на е, учебните програми. Посочихме тук пример от Финландия, където бизнеса се произнася върху учебните програми бизнесът трябва да изработи някакви стандартни, минимални стандарти и възоснова на тяхната автономия университетите могат да се изработят учебни програми, като се съобразяват с тези минимални стандарти. Естествено, че е трудно да си е еднакво добър и в преподаването, и в научните изследвания. Естествено, че е чудесно да можеш да правиш и двете еднакво добре. В момента в Румъния се реши, че ще бъде добре всеки университет конкретно да си определи каква задача ще изпълнява и да я изпълнява. Благодаря ви. Благодаря. Е, ще се спра отново на това, което каза професор от Великобритания. А именно, че понякога се мисли много ам, практично, прекалено практично. Но трябва да намерим някакво равновесие. Имаме нужда също и от студенти в хуманитарните науки. Господин Шмидт говори за това, че връзката предприятия и университет са всъщност само, само един от аспектите. Но хуманитарните науки трябва да бъдат насърчавани. Аз отсъствах в един момент от дебата, но не мисля, че трябва непрекъснато се сравняваме с американците. Те имат различни, различна система, имат великолепни университети, но това са университети, финансирани от частната економика, от отделни лица. Не е такъв случай в Европа. Имаме много, много добри университети, но нямаме един единствен великолепен университет, защото всъщност нямаме толкова много частни инициативи в Европа. При нас университетите са финансирани от правителствата. И така, както каза господин Батимо, много често университетите са на червено в крайна сметка. Искам да ви предложа нещо. Аз съм от Са... Зарланд. При нас е седалището в провинция Зарланд на германско-френското е, училище или университет. Там се обединяват университети и е, това училище позволява студентите да завършат на различни места. А, така, един студент може да а, има диплома от френско, а, от френски вуз, от немски вуз или от полски. И те трябва да говорят езиците. Аз не знам дали много англичани ще дойдат там да учат, защото това означава, че от една страна ще имат немска диплома, от друга страна френска диплома и ще имат прекрасната възможност да се интегрират в европейската економика. Това беше, разбира се, малко така свободно изказване. Благодаря на всички а, е, наши гости, на дамите и господата, които днес ни а, е, гостуваха, за да ни представят много информация, много нови неща. Това беше чудесно. И за нашия докладчик беше важно това. И сега а, е, приветствам представителя или представителката на комисията. И искам да, да го помоля да вземе думата, а след това ще дам думата и на съвета всъщност да и дам думата, мисис Кларк. Политиките свързани, политиките и програмите за ученето през целия живот. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, приветствам организирането на такова изслушване относно университетите и сътрудничеството им с бизнеса и разбира се предизвикателствата, пред които са изправени университетите. Всички знаем, че настоящата криза а, доведе до съсредоточаване на общественото внимание върху университетите и образованието. Знаем вече, че с настоящото технологическо развитие, комплексността на настоящото общество, проблемите, свързани, ограниченията, свързани с околната среда, водят до това, че трябва да непрекъснато да развиваме нови компетенции, нови умения през целия живот. И образованието, обучението е едно от основните средства за борба с кризата и възстановяване на економиката. Висшето образование е в центъра на стратегията за 2020, предложена от Европейската комисия. Това ще изгради всъщност нашата политика за следващото десетилетие за да могат хората да се адаптират към променящия се работен пазар, те имат нужда от нови компетенции, имаме нужда от повече диверсификация. И следователно, ние имаме нужда да убедим нашите а, преподаватели и студенти, че имаме нужда от качество на всички нива, не само в топ университетското научно-развойно ниво, но също така и в другите стандартни нива, свързани с практическа ориентация или пък с теоретично преподаване. Госпожа Карп тук напомни някои много нужни а, идеи, че имаме нужда от добро основно образование, за да имаме после добро качествено висше образование. Ние сме за увеличаване на диверсификацията на университетите и специализацията им. Ние не виждаме подобна диверсификация като слабост, а по-скоро като сила, като нови възможности. Всички университети имат общи а, ценности, но не могат и, и не се нуждаят от абсолютно еднакъв микс, меланж от дисциплини или пък от еднаква структура на финансирането. Едно е ясно. Университетите трябва да бъдат прозрачни за всички заинтересовани страни, най-вече за студентите, за да могат те да направят по-лесен, информиран избор. Говори се много за Болонския, Болонския процес – това е важна част от изграждането на обществото Европа на знанието. Висшето образование в Европа се промени значително след десетилетия промени, реформи и споделяме мнението, че общата картина на Болонския процес показва всъщност напредък. реформи са осъществени в много страни, така както каза господин Кайзер и някои от другите оратори. И сега трябва да се съсредоточим обаче върху конкретни реформи в самите вузове, а също и в националната политика, свързана с образованието. И нека само да спомена някои от основните ни предизвикателства. Първо, че все още няма достатъчно хора, които да се дипломират с висше образование. В контекста на висшето образование и на обучението бяхме решили, че 40% това ще е нашата цел за а, постигане, т.е. 40% от населението да имат висше образование. Второ, за сега тази цялата ни политика в това отношение е а, разхвърлена, фрагментирана и тежка и не отговаря на нуждите на пазара на труда. Друго предизвикателство е свързано с достъпа до висше образование. Има нужда от по-голям достъп, особено като си има предвид демографското застаряване на населението. Това означава, че все повече по-възрастни хора трябва да се върнат в университета, да им се предложат схеми, така че те да се върнат. И също трябва да увеличим нивото на мобилност за студентите във висшето образование. Знаем, че има все още доста проблеми в това отношение. Комисията стартира един проект, издаде една зелена книга за това как да намали тези спънки, което евентуално ще увеличи мобилността не само за студентите във висшето образование, но и въобще за всички млади хора в Европа. като се изключи болонския процес. Имаме също така и една, един график за модернизиране на университетите в Европа. Имаме три области. Първо, на жизнения цикъл, на образованието. Това включва и понятието employability, за което говорихме, т.е. дали студента ще си намери работа след това. Това включва също така и проблема с автоном, автономността на институциите и е част от модернизацията, разбира се. И трето, тук се говори за финансирането. Говорим за по-диверсифицирано и увеличено финансиране. Комисията подкрепя този дневен ред за модернизация – и също така искат да има по-добра обмяна на добри практики и да се пооткрепи още повече болонския процес и също така да се изградят нови финансиращи програми, програми за обучение през целия живот, като Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, програмите за изследвания и разбира се структурните фондове. Ние е, бихме желали да продължим да модернизираме висшето образование и се, ще се подготвяме да издадем ново комунике през 2011 относно модернизацията на висшето образование 5 години след първите реформи в тази област. И искам да кажа, че чакам с търпение да се сътрудничим с Европейския парламент, за изготвянето на този документ. Днешното изслушване ни даде много полезни елементи в това отношение. Благодаря. Благодаря ви. Много е изненадващо, е, че е, две институции на Европейския съюз Европейския парламент и а, всъщност не е очудващо, радващо е, че Европейския парламент и комисията а, се поздравяват в това отношение и действат заедно. Господин Гонзалес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, дами и господа. Уважаеми професори, представители на а, ротационното председателство. Аз искам да благодаря за поканата а, за участие в това изслушване. Благодаря за различните м, реферати. Става дума за това какъв е приносът на нашата страна, приносът, който можем да дадем в тази област, обучението и научните изследвания. Мисля, че доклад по тази тема е нещо важно. На 25 януари испанският министр на образованието и обучението каза, че образованието, възпитанието, обучението са основния стълб за всяко едно общество. От друга страна, те са гръбнак за едно общество, което продължава да се развива и да се усъвършенства. Само при наличието на тези предпоставки ние можем да се е, наслаждаваме на свобода, сближаване и други подобни ценности в е, нашата Европа. А идеята за това, че се нуждаем от повече е, връзка между нещата е оста, върху която залага председателството на съвета, испанското председателство на съвета по настоящем. Испания си постави за цел образованието и професионалното образование да бъдат винаги в центъра на економически програми. Университетите като места, където да се групират отлично ниво на познанието и качеството са важна предпоставка. Точно в областта на висшето образование е важно на преден план да излезе социалната отговорност на университетите. На трето място, нещо, което касае европейското пространство на, на знанието, тук се събират големи пространства. Това е пространството на висшето образование и ам, европейското а, университетско пространство. Тези две цели обаче показват, че не е чак толкова лесно да се приложат нещата на практика и това е нещо, по което трябва да работим по-специално. Разбира се, изследванията а, са нещо важно, но ние се нуждаем от още един стълб. Ние се нуждаем от социалния стълб, от социалната задача, особено в областта на висшето образование. Да, висше, висше образование, но и равнопоставеност, равни шансове и достъп за гражданите – Същото е в сила и за възпитателните функции на Европейския съюз. Социалното измерение е важно за е, това европейско пространство на висшето образование. Освен това, на лице са тесни връзки с, с конкурентноспособността в европейското пространство или изобщо за една устойчива економика. Но социалното измерение е може би нещо ново. Университетите, висшето образование имат социално-обществена отговорност. Разбира се, те са отговорни за създаването на а, знание, но чрез а, иновацията а, те трябва да търсят конкретни резултати. Т.е. не става дума само за добро сътрудничество между университетите и вузовете, а и за взаимодействие, интеракция между университетите и местните партньори, а от друга страна глобалните партньори. Тук си мисля за сътрудничество, помощ за развитие, доброволна помощ и постоянно развитие и усъвършенстване. Мисля, че е важно да продължим да а, проучваме точно този аспект и да сундираме възможностите. На 22 и 23 март Испанското председателство възнамерява да проведе конференция по тези теми в Сантьяго. Ние сме на мнение, че университетите а, добиват. А, едно все по-силно международно измерение и това е важно за успешното провеждане на процеса от Болония. Процес, след който трябва да се създаде единно европейско пространство на образованието. Ние искаме това европейско пространство на висшето образование да бъде засилено, но а, и да създадем възможност за а, центрове за знания, Европейския университет да бъде център в това отношение и всички заинтересовани звена да бъдат свързани. Ние си представяме тук един форум, в който могат да се състоят срещи и представители на целия, там могат да бъдат, да участват представители на бизнеса. Тук става дума за взаимна обмяна на знания, опит и утвърдено а, а, знание и практики. На 19 и 20 април в Мадрид ще се проведе конференция или заседание. По отношение на интернационализацията бих желал да кажа нещо. Разбира се, важно е университетите да се отворят навън. Ние знаем, че при нас е на лице тази потребност. Не става дума само за а, отварянето на програмите навън, Еразмус или Еразмус Мундус. Разбира се, искат а, да действат в Европа, но и да надхвърлят границата на Европа. Същото въжи за а, Европус Мундус. Испанското председателство иска да постигне сътрудничество между университетите, което надхвърля границите на Европейския съюз мислим си за средиземноморското пространство и Латинска Америка, например, при това сътрудничество, защото ние смятаме, че това е най, е, ще бъде най-важното сътрудничество на Европейския съюз. В рамките на Средиземноморския съюз вече текат конкретни дейности. Следващата конференция на министрите ще се проведе през април. И а, е, там ще става дума за висшето образование в Европа в Латинска Америка и Средиземноморието на 27 и 28 април ще се проведе тази конференция. Европейските институции трябва а, да се стремят към повече а, а, обучение, образование, възпитание. Иначе няма да сме в състояние да овладеем економическите, политическите и социалните промени. Европа трябва да е в състояние да прилага на практика съществуващите ценности. Това са големи европейски задачи, които са тясно свързани с европейската история. Нещо, което госпожа председателката спомена тук в тази комисия. Става дума за отлични постижения, става дума за времето, когато големи интелектуалци, като Мигел де Аламуно, професор в университета Саламанка, представяше големите си идеи. Става дума за а, интернационализация на а, така, учебните планове на висшите учебни заведения. Много важни а, така, задачи в тази област. Испанското председателство би желало в рамките на съвета по образование през май месец да е, обсъди тези задължения и да разработи документ, в който те да са записани съвсем ясно. Председателката благодаря. Много обещаващо звучи това. Можем да изхождаме от това, че съветът, комисията, е, а и парламентът няма да имат е, трудности и всички ние ще си сътрудничим за подобряване на образователния ландшафт. Преди да дам думата на колегата Шмидт, за да направи своето заключение. Искам да припомня още веднъж, че срокът за доклада Шмидт е 1 март. Не е чак толкова много времето до тогава. Който не го е чул, много ви моля сътрудниците да предадете на а, своите а, депутати. Имаш думата. Elnök asszony, az az igazság, amikor megbíztál azzal, hogy ezt a jelentést készítsem, Akkor elég bátor voltam, hogy... Сега, когато ми възложиха този доклад, аз бях много смел, защото не съм нито преподавател, нито предприемач, нито дори студент. И единствения олимпийски шампион от Европейския парламент и от нашата комисия, аз реших, че мога да проявя необходимото мъжество. И сега разбирам, че въпросът е много сложен и се оказа, че доклада е много по-сложен, отколкото предполагах в началото. Защото говорим за економика, за предприемачество, за университетите. Какви са препятствията пред е, подобно сътрудничество? И се оказва, че далеч не е толкова лесно и за това е, трябваше е, да разчитам на съветите и на подкрепата на всички останали. Сега, ако трябва да обобщя днешните разисквания, мога да кажа, че чух много интересни мисли за моя доклад, за да го дообработя. Например, ние обсъдихме автономността на университетите в подробности. Е, получих писмен документ от Европейската сдружение на университетите и обсъдихме автономността като финансиране, като заетост и изобщо други аспекти. И, например, Спомена се за известността на университета, за класация на университетите. Е, по какви критерии можем да ги класифицираме? Дали научните изследвания или близката им връзка с економиката? Говорихме за социалната отговорност на университетите и те трябва да бъдат на нивото на тези изисквания. Сега говорихме за финансирането. В моя доклад не се говореше за финансиране, трябва да го включа. Какво очакваме от студентите да увеличат броя на студентите, да завишат стандартите? Е, за обучение, обаче да намалят разходите. И това е, е дилемата, която трябва да решим. И сега с какви е, препятствия трябва да се справим, аз трябва да отразя и това в доклада. Само за ваше сведение, вчера е, е, е, е, комисията председателствана от госпожа Паркър се занима с ключовите правомощия и за това трябва да кажем, че ключовите, ключовите познания всъщност от студентите е, се очакват, е, трябва да бъдат преосмислени, да бъдат преработени. Мисля, че доста правила се промениха през последните 20 години и по-рано. И госпожа председателката каза, че трябва да се съпоставяме с Съединените щати, трябва да се опитаме да преодолеем нашите препятствия нашите проблеми и ние да се подобрим. Е, трябва е, е, Европейския съюз да бъде конкурентоспособен и да се развива в най... да стане най-конкурентоспособния район на света. И 2010 година трябва да бъде година на образование, научни изследвания, развойна дейност. Както се казва на латински, няма трета альтернатива. Като говорим за Съединените щати, аз а, а, не се чувствам особено радостен от съпоставката, но а, мисля, че обществените нагласи са различни от нашите. В а, а, Съединените щати, например, а, а, а, в 40% е, от заетите са с висше образование, в Япония 50%, докато в Европейския съюз 35%. Друг пример от Съединените щати е, за е, високите технологии, които изискват големи възможности за научно-развойна дейност – в е, е, Европейския съюз това са 10%, много по-малко отколкото в Япония, в Съединените щати и дори в Корея. Изобщо има много въпроси, е, с които трябва да се занимаем и съм сигурен, че доклада, който получихте, ще бъде променен, особено в светлината на измененията, които очаквам да получа от ваше име има още нещо, което трябва да ви кажа, което се спомена и вчера. Е, е, е, Комисията за култура. Аз съм горд член на тази комисия, не само защото можах да, говоря с, да работя с госпожа с пак 6 години, но защото тази комисия има вид аура, има е, обаяние и не може да се вземе нито едно решение без да се съобразят с, с измененията или с правомощите на държавите членки. Но всъщност ние не можем да отпускаме ръце, ние не можем да... А, ние, ние сме всъщност избрани членове на този парламент а, и дори да има препятствия каквото и да прави комисията, каквото и да прави съвета, ние трябва да е, се вземаме с въпросите, да си кажем думата и мога да ви уверя, че е, моят доклад беше много обогатен от вашите идеи и мисли. Благодаря на всички изказали се за техните е, изказвания. Благодаря много, скъпи Пал, за да не са всички много оплашени, че ние нямаме абсолютно нищо каквото да кажем. Искам да кажа, че тази комисия участва в рамките на съвместното взимане на решения във всички програми. Ти дойде точно когато приемахме програмата през 2004 година и аз мисля, че а, именно съвместното взимане на решение е навсякъде в а, а, младежките програми, образователните програми, културните програми, т.е. достатъчно работа не чак толкова голямо участие в процедурата по съвместно взимане на решение, но това е чар на нашата комисия, че можем да говорим а, а, за неща, а, при които единствено по заобиколен път може да заинтересоваме някой. Културата е нещо повече от това, което други комисии правят. Малко трябва да се ограничаваме, но не в приказките, не по отношение на инициативните доклади или доклади по собствена инициатива. И затова се радвам, че ти пое тази тема. Сигурна съм, че за разлика от болонския процес, където никой не ни попита, все пак предварително а, можем да представим, така да предадем някои неща на съвета и на комисията, по отношение на които резултатите са малко по-добри. Ужасно е, че пак стигам до Болония, но това е факта. Благодаря на всички. Благодаря на всички, че останахте толкова дълго. Закривам заседанието и ще се срещнем отново. Ах, извинявайте, казва председателката, имаме и точка 14, така че благодаря на вас, но все още не закривам заседанието, защото имаме точка 14 среща на координаторите, срещата на координаторите вчера вечерта. Резултатите от нея ви бяха изпратени по имейла. Надявам се, че няма какво да възразите и считам, че резултата е прият от това заседание. Благодаря на преводачите. So, that is it.